На 16 февруари 2012 година бе прекъсната пленарната сесия. Възобновяваме работа. Уважаеми госпожи и господа, преди година започна арабската пролет, която донесе свобода на много от нашите южни съседи.